против тези текстове. Тези текстове се публикуват в Сенсон Директ в протокола на, тази, на това заседание. През юли заедно с председателя на съвета подписах четири законодателни актове. Тези законодателни актове са прияти. През, в сряда ще подпиша още един законодателен акт. Тези законодателни актове ще бъдат публикувани в приложението към днешния протокол. И така, минаваме към